Wznawiam posiedzenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnia... Нека да подновим заседанието. Добре дошли на този последен ден от пленарното заседание на Европейския парламент. Раздадени са ви протоколите. Има ли коментари? Не виждам. С което приемам, че приемаме и протоколите. Първата точка в дневния ред е въпроса си